на текст, който е одобрен от парламента. По 232 член, е, четвърта алинея от регламента, тази поправка се смята за одобрена, освен ако до 24 часа от това обявяване няма политическа група или а, политическа или брой депутати, които отговарят на минимума, не са подали такова искане. Това може да намерите на вебсайта ни и наименованието ще бъде включено в протокола на настоящото заседание. Също така искам да ви информирам, че ще подпиша заедно с съвета 7 акта,